Meine Damen und Herren, уважаеми дами и господа, Сега ще гласуваме доклада Марията Генаку, военните структури на Европейския съюз господин Ламсторф, преди да започнем гласуването, господин председател, искам да предложа нещо. Председателят, защо ме прекъсвате? Аз искам да направя встъплението. Господин Ламсторф, не, моля ви, позволете ми да се върна на дебата за Ирак от снощи предлагам в бъдеще такива дебати да се провеждат по начин, по който да не присъстват колеги, които не са нито членове, нито заместник членове и които просто ругаят нашите поканени гости. Мисля, че е нетърпимо за комисията и за парламента такива хора да се явяват може би секретарията ще прояви някакво творчество, за да избягваме тези неща в бъдеще. Много от колегите вчера след дебата за Ирак бяха наистина възмутени от това, което се случи. И аз ги разбирам. Благодаря. Ламсторф и Венес. Председателят. Благодаря, господин Ламсторф. Ще осъдим този въпрос в бюрото, но не обещавам да променим нещо, защото от всички, които взеха думата вчера, само двама или трима не бяха от тази комисия преброихме ги вчера, защото и на нас ни мина през ума това. Сравнихме с списъка на присъстващите, защото и аз имах вашето усещане, само че не се оказах прав. На второ място, кой ще взема думата и кой не, това е работа на координаторите и политическите групи. Аз като председател не мога да се меся. Не ми е и работа да определям кой, кога и защо ще говори. Моята работа е да съм неутрален. Могат да вземат думата и други. Ако хората са организирани, искат да вземат а, думата, а, искат платформа, не мога да им я отнема, макар и да е погрешна. И освен това, докато другите спят и не са на заседание, те бяха с нощи тук за да бъда по-брутален в израза си. Добре, ще обсъдим въпроса в бюрото. Колкото до мен, и аз съм смаян. И когато дадох примера за Сасекс, имах предвид, че всеки трябва да гледа собствената си страна. Вчера какво се каза? Това били 30 квадратни километра лагер, който се управлява от хора, които не се съобразяват с нищо и гледат на хората там като на незаконни иммигранти. Независимо от това, че да оставим извън това всичко останало, че няма възможност за интернет в лагера, че няма право да се бежанците да притежават мобилни телефони. Сега не можем да сравним нещата с условията в други военни лагери, в САЩ, например, но това, което се случи в този, случва в този лагер е действително огромен скандал. Това си е чисто пране на, измиване на мозъци. всеки иракет, е, иракчанин в този лагер, е, всеки иракчанин извън лагера е не по-малко заплашен от хората в лагер. На времето, когато бяха атаките над е, лагера Ашраф, въпреки че съм против муджахидините, разбира се, предложих резолюция да ги пазим, да ги предпазваме по политически причини, по хуманитарни причини, извинете. А, но от политическа гледна точка нищо не мога да предложа. И мисля, че господин Коблер а, си е вършил работата много добре през последните две години и тази работа е била изключително трудна и моля това мое изречение да се запише в протокола. А, иначе бяха казани много лицемерни неща, които минаха всякакви граници вчера. Да, наистина това трябва да се каже ясно. Аз ще продължа да подкрепям господин Коблер по тези въпроси. Ако нямам съгласието на комисията за това, кажете ми го, но съм с впечатлението, че повечето от вас ме подкрепят и ще продължавам публично да подкрепям господин Коблер. Благодаря. Ана. Благодаря. Да, надявам се, че ще имаме и други възможности да го обсъдим този въпрос. Само да кажа следното. Аз не бях вчера тук, но искам да кажа, че след като 12 милиона евро от нашите данъци отиват за финансиране на техните проекти, техните на Европейската агенция за външна дейност, бихме искали госпожа Аштън да идва и да ни разяснява как вървят дейностите по вътрешното разселване на беженците. Няма нищо общо тук промиването на мозъци, липсата на свобода и така нататък, за които вчера научихме, за съжаление. И, освен това, да ви кажа, атаките, нападките не са срещу господин Коблер, а, сам, а и срещу Яна Хабаскова, която, Хабаскова, извинете, която оглавява мисията на Евросъюза там. Аз съм потресена от начина по който посланникът Коблер и, и Яна а, Ябласкова понесоха лични нападки на, последното, на последната ни среща тук, така че аз със сигурност ще подем инициатива в моята политическа група, за да ос- осъдим този вид поведение. Това не е начин за взаимодействие, разбира се, с нашите иракски колеги. Те не идват много често, но когато идват, следва да сме конструктивни. Благодаря. Нека да започнем дебата. Е, е, е, Благодаря и аз искам да кажа нещо, тъй като става дума за бежанците и тяхното вътрешно разселване. Някои от тях, нека да не забравяме, е, са даже разселени в е, бивши гробища. Има атаки срещу тях, произхождащи не само от опозицията, а и от е, революционната гвардия. муджахидините. Те са вид е, беженци, също така, но има случаи на ранени и убити на обикновени, ако мога така да се изразя, хора, родом от Ирак. Не само муджихидини, които са дошли отвън. По въпроса сега за господин Коблер. Вчера го запитах две неща. Първото, бе с практически характер относно разследването на някои твърдения. А другото е, бе свързано с взаимодействието с Техеран. И на нито един от двата ми въпроса той не даде задоволителен отговор. Благодаря. Ако обичате в микрофон. Нещо да кажа от името на моята политическа група. Аз подкрепям казаното от председателя Брок. Аз даже исках, искам отново да го обсъдим на заседанието на разширения състав на бюрото днес след обяд и предлагам дори да излезем с официално писмо до господин Коблер. Като имам предвид, че тези хора преди са били подкрепени от страната на комунистите, когато е, имаше такива условия в Иран, аз е, наистина се очудвам за промяната в подкрепата, която в е, рамките на един ротационен процес е, стана факт. Това малко ме обърква. Сега преминаваме към Мариета Джанако. Докладът обаче вече не ме обърква. Мариета, желаете ли да кажете нещо? Господин председател, вчера изпратих списъка за гласуване така както го предлагам и също съответните текстове към него –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 повтарям, за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Гласуваме електронно по 47. А, нямам картата в себе си, казва председателят. Начало на гласуването. А, не съм я включил още.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 против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 и 100, 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Едно с устно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Две за, против, въздържали се, отхвърля се. Три за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целият доклад. Край на гласуването. 33 за 11 против. Приема се. Поздравявам госпожа Джанако. Сега преминаваме към доклада. Моля? Моля. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Искам само да кажа, че при тази тема моята политическа група е представила доклад на младсенството и при следващия доклад ще направим същото. Благодаря. Позволявам ви това. Имате ли коментари, госпожа Гомес? Uh, uh, да. Искам да поблагодаря на всички за изработването на компромисните изменения, които сега ще прогласуваме и специални благодарности на моята асистентка Александра Хайро, която работи много сърцато. So. И така преминаваме към компромис 6. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, приема се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 50 отпада, 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Добре да проверим. Der Antrag der Abstimmung ist geschlossen. Край на електронното гласуване. 19 на 24. Значи 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 88 за. Против. Мисля, че е прието, но електронно гласуване. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 21 на 23 му отхвърля се. Сега 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 са против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 108 за, против, въздържали се, приема се. 109 за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 111 за, против, въздържали се, приема се. Сто единайсет електронно гласуване. Край на гласуването. 27 на 17. Приема се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против. Проверяваме електронно. 13 war Край на гласуването. Отхвърля се. А, зелените и черните не можаха да се наложат този път. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 119. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118. За. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно с, с електронно гласуване. Втори опит на зелено черните Die Abstimmung ist Край на гласуването. 23 на 21. Прие, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 7. Кой е за изменение 7? Против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. 128 в две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 131 за против, въздържали се, отхвърля се. 129 за против, въздържали се, приема се. 132 за, против, въздържали се, приема се. Осно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 141 за, против, въздържали се. Електронно гласуване 141. Край на гласуването. просто е много съдбовно. 28 на 16 приема се. 142 за, против, въздържали се, отхвърля се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 146 за, против, въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване. Край на гласуването. 34 на 10 искам да ви окоръжа да вдигате малко по-височко ръцете си, за да се виждат. Вземете си по едно кафе. Сто за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се. Още веднъж. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Ана. За. Против или въздържала се? Всичко ли гласуваш?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 против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 отпада, 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 и 11 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 до 8. Можем ли амблок да ги гласуваме? 5 до 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на така изменения доклад. Die Abstimmung ist geschlossen. Keine на същия резултат като предния доклад само един въздържал се, 33 на 11. Честито на Ана Гомеш. Е, Ана, това е der Мариета. Ана, конгениал. <laughs> Äh, Сега преминаваме към доклада на граф Ламстарф. Александър, искаш ли да кажеш нещо в тази връзка? Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички сътрудници за наистина доброто сътрудничество. Започваме гласуването. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 на две части. Кой е за първата част? за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против. Не е ясен резултата, нека да проверим че с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с 13 на 31. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против,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 Само за пояснение, пред 45 имаше устно изменение, което беше внесено съвместно. Ние ще задълбочим темата в рамките на DG. Да, прав сте но нещата се приемат така, както са в списъка за гласуване и поради краткото време не чета всичко. Всъщност гласува се при измененията това, което е записано в списъка за гласуване. С устно изменение едно. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 45 за. Против, въздържали се, отхвърля се 46 за. Против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Гласуваме по 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. Приема се. Нека да проверим, че с електронно гласуване, но можете да ми повярвате. Oh, but doesn't help me. Край на гласуването.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 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, отхвърля, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към втората част на изменение 74. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 76. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 78. За. Против. Въз... Въздържали се. Приема се. 79. За. Против. Въздържали се. Приема се. 80. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81. За. А, извинете, гласуваме в две части. Гласуваме по първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част.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 чрез електронно гласуване. В такива случаи решават либералите, когато всички гласуват край на гласуването. Значи има няколко комунистически гласа в полза на НП. das können wir jetzt nicht reinnehmen, müssen wir nochmal abstimmen. Weil wir das Всъщност, ще гласуваме още веднъж, защото не можем да направим проверка. Гласуваме по 88. Край на гласуването. Виждате каква е властта на отделните депутати. 89 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се. Отново резултатът е близък. Abstimmung е geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се. 91 за. Против, въздържали се, приема се. 92 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 93 отпада. Компромис 8 за. Против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към Изменение 96. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 97 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 98 за. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Още веднъж ще гласуваме. Гласуваме по 98 електронно. Край на гласуването. 22 на 22 отхвърля се. Господин Палецки, очевидно ще трябва да участва в 90, 99, 99 всъщност. Кой е за 99? Изменение 99. Кой е против? Въздържали се приема се 100 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е НП е сама. Не виждам друг. 99. за, против, въздържали се, приема се 90 за, против, въздържали се, приема се 101 за, против, въздържали се, приема се 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-2 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9-4 за, против, въздържали се, приема се. Социалистите гласуваха ли? Освен Ана, мисля, че гласуваха против. Останалите не участваха. 103 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против,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 Отново. Господин Палецки, още веднъж. Край на гласуването. С 24 на 16 се приема. Е НП и го е просто са неразбиваеми в коалиция. 16 за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 С 38 гласа за и 6 гласа против докладът се приема. Поздравления за, глав, за граф Ламсдорф. Дами и господа, Преминаваме към доклада на тема Беларус и препоръката към съвета. Искам да ви предупредя обаче, че точно в 10.30 започваме дискусия с външния министр на Бангладеш – Искам да обърна внимание на сътрудниците на политическите е, групи, че при такива посещения не е лошо да бъде малко по-многочислени. Просто не е приятно те да ни гостуват пред празна зала. It's like at home. <laughs> So. <laughs> И така, господин Палецкис, имате думата. Благодаря, господин председател. So, dear colleagues, in recent... И така, скъпи колеги, през последните 19 години Европейският парламент прие 37 документа специално посветени на Беларус и други 71 документа, в които се обсъжда положението в тази страна и някои други. Така или иначе, за първи път сега ще обсъдим Беларус и техните връзки с Европейския съюз, не като реакция на отрицателни събития там, а от, водени от желание да излезем с предложения за конкретни политически мерки. В средата през месец май прекарах 4 дена в Минск и се срещнах на 21 срещи с представители на гражданското общество, на управленските органи и на посланици в западни държави. Останах с впечатлението, че има в момента назряло положение, назряла ситуация и условия за начало на разговори и за създаване на по-открито действащо гражданско общество и свобода за медиите. Това е споделяно и от други специалисти от региона и тук и евентуално среща на върха в Вилнюс, която ще се проведе в скоро време, може да бъде начало на един такъв процес. Разбира се, това може да се случи единствено и само ако веднага бъдат освободени политическите затворници и се премине към тяхната рехабилитация политическите партии в Беларус следва да бъдат приканени за участие в политически диалог. Разбира се, ако условията за свободен диалог са създадени. В Брюксел определено е назряла ситуацията за подкрепа на такъв вид дейности в Минск също смятат, че може да се стартира диалог. В противен случай просто трябва да се откажем от връзки с Беларус, а това определено е нежелателно защото в такъв случай просто бихме обърнали гръб не само на властите в Беларус, а и на 10 милиона жители на страната, по-голямата част от която искат връзки с Европейският съюз. Най-големият брой шенгенски визи през 2010 година бяха за беларуски граждани и това потвърждава тяхното проевропейско настроение. Това на гражданите. Финансовите условия обаче на издаването на визи не бива да обягва от нашето внимание, защото цената на една виза е 60 евро. Освен това, да не забравяме и 15-километровите опашки камиони, които чакат на КПП-тата. Тоест, това са бариери, някои от които определено изкуствени, и за това трябва да ги преодолеем, за да дадем път на човешкият контакт. Това е наследство от е, студената война, от времената на взаимоотношенията между Западна Европа и държавите сателитки на Съветския съюз. Но това вече е минало. Горбачов и времената на перестройката също отминаха, но оставиха наследството си. И за това всъщност вече няма желязна завеса между изтока и запада. Александър Лукашенко е подкрепян от около 30% от населението според е, анкетите. От 10 до 15% от белорусите са за опозиционните сили. Но има прекалено много подозрение и мнителност между едните и другите. Така поне показват е, анкетите на политическите настроения в страната. Трудно е да се установява пряка връзка с обикновените граждани в страната, бидейки ние представители на Европейският съюз и следователно трябва да се осланяме на информацията, която ни подават официалните органи, особено предвид и това колко е трудно да се получи виза. През юли месец ще има второ посещение на Европейският парламент в Минск, второто, едва второто за последните 10 години. И това със сигурност ще повиши нашата осведоменост за положението в страната. В, моята, моето проекто становище се съдържат и критични бележки. Надявам се колегите да подкрепят неговото съдържание и да подкрепят необходимостта от европейска политика спрямо Беларус, основана на принципа повече за повече. Човешките права, разбира се, са на първо място сред нашите тревоги още от 2012 година. Непрекъснато нарастват политическите задържания според статистически данни на организации от типа на Весна. През все пак продължаваме да се надяваме, че чрез организирано политическо действие от наша страна може да се сложи край на това положение. И надявам се, че колегите ще подкрепят и с нови изменения съдържанието на моя доклад в този смисъл. Моето, моят извод е следното. Положението в страната ще се промени, ако има промяна в мисленето и в настроението. А това е, би било възможно, ако гражданите на Беларус и на Европейския съюз във връзка едни с други. Нека да да мислим на първо място за беларуските граждани. Да, нека Европейският съюз да не подкрепя макар и непряко, изолационната политика наложена от беларуското правителство. Разбира се, санкциите, които налагаме, са целеви, но няма как да не, няма как да не се отразят и на редовите граждани. Има програми, програми за модернизация, които биха могли да дадат още повече плодове относно разбирането, настроението на хората и тяхното желание за повече реформи и подкрепа на гражданското общество и неговата дейност. Така че аз се надявам, че Европейският е, съюз, Европейският парламент и генералните дирекции ще работят в именно тази посока. Надявам се сега да проведем е, интересен дебат и в него да се отразят нашите тежнения и загрижеността ни за положението там. Благодаря. Now is Mr. Lizek. Лизък. Dziękuję благодаря. Посла Проташевича, który właśnie... Искам да говоря от името на господин Проташевич, който в момента се намира в, се намира в Киев, където, се намира, където има официални срещи и не може да присъства тук. От името на господин Проташевич, първо искам да благодаря на господин Палецкис, както за доклада, естествено, така и, и най-вече за това, че още от първия момент привлече господин е, Проташевич към сътрудничество. Има много проблеми, които могат да се обсъдят – но има и теми, които просто не подлежат на съмнение и трябва да се изразят в прав текст в нашия документ. Ние разбира се, че не сме против бъдещ диалог с Беларус и беларуските власти, но ясно трябва да се каже, че предварително трябва да са изпълнени определени условия, да има организации за защита на човешките права, за неправителствени организации, които да престанат да бъдат в такава неблагоприятна позиция. Сега, меко казано, няма почти никакъв напредък в това отношение нито в политическо отношение, нито по отношение на възможностите на гражданското население да се, на гражданското общество да се организира активистите на опозиционните партии, на НПО-тата нямат възможност да действат свободно. Поляците, които живеят в Польша, са свързани с въпроса за малцинствата. Това е също така нерешен въпрос сдруженията на поляците в Беларус биват преследвани по различни начини. Освен това има и друг проблем, който не е решен а именно непровеждането на свободни избори, като че ли не се очертава в бъдеще това да стане. Какви могат да бъдат нашите отношения с парламента в Беларус? Ами, такива отношения, които да оказват влияние за честни и свободни избори, с участието на опозиционни кандидатури, с участието на международни наблюдатели, без фалшификация на изборните резултати и прочие и прочие. А по принцип в момента с парламента такъв какъвто е не може да се води открит диалог, просто той не е надежден партньор за нас. Това сме го казвали не веднъж в този парламент. И както вече казах, проблемите в Беларус все още не са решени, а те са основни въпроси за, за гражданското общество, за многопартийността и така нататък. Погледнете, в Беларус все още има политически затворници. Господин Проташевич като докладчик в Сянка ще продължи да си сътрудничи с господин Пелецкис, но все пак ние сме на мнение, че какъвто и да било диалог, за какъвто сме, а, трябва да се води след като се изпълнят условията. Благодаря. Госпожо Нейтс, искате ли вие да вземете думата след ясното изявление на господин Проташевич? Благодаря, не. Сега от името на зелените, господин Шулц. Първо искам да изкажа благодарност на господин Палецки, защото остава дума за един много голям и много грижливо изготвен доклад. Благодаря също и за готовността за сътрудничество, защото е, има някои съществени точки, които трябва да изясним. Ние, например, оценяваме ситуацията с спазването на човешките права по съвсем друг начин. Не смятаме, че нещо там се е подобрило. Ние сме е, на едно становище с Келзинския е, комитет, карта 79 и ясна може да се каже, че ситуацията не се е влушила, но защото продължават да има е, изтезания, продължава да има задържане на е, активисти за човешките права, на правозащитници и е, също така искам само да посоча съвсем произволното задържане на Алес Биелецки, също така установените от работната група на ООН условия в страната. Например, специалният докладчик за Беларус на ООН не се допуска в страната, също така и е, някои задължения задължения на Беларус прямо ОИСР са е, нарушени. Също така критерият за освобождаване на политическите е, затворници е изключително важен. Мисля, че при диалога за модернизация не трябва да тръгваме с големи надежди. Аз мисля, че е, тук е, нещата не стоят така, че Европейският съюз трябва да се модернизира, а е на лице необходимостта да се модернизира другата страна. Обаче там липсва готовност за модернизация и ние не можем да говорим за модернизация, след като другата страна не проявява готовност към това. При санкциите искам да посоча да бъдем внимателни. Ние не трябва твърде е преждевременно да отменяме санкциите. Трябва да установим защо някои от санкциите до сега не са дали резултат. Има много вратички, които са използвани до момента. Всъщност ние трябва да проверим ефективността на санкциите. При междупарламентарното сътрудничество аз не зная какво е желанието в този доклад. В резолюция от декември ние посочихме съвсем ясно, че парламентът в НИСК е, ние не го признаваме. Той не работи също и в Евронест, не сътрудничи на Евронест и всъщност това е единственото парламентарно тяло, което не е представено в Евронест. Преждеговорившият оратор каза, че е, решаващият критерий са честни и е, коректни избори, каквито до сега не е имало в Беларус. Някои конструктивни подходи, е, които трябва да преследваме, всъщност аз ги изложих, но аз мисля, че трябва много ясно и критично да продължаваме да посочваме пропуските в този доклад. Благодаря. От името на ЕКР, господин Танък, благодаря. Аз внимателно изслушах е, това, което каза колегата Палецки и изключително уважавам неговата откровеност и това, че се опитва да излезе с нови идеи. За съжаление, обаче, аз от десетилетия се занимавам и следя положението в Беларус, както на времето го правих с Куба. Няма много промени. Тези, които са наченати, дават малък, слаб резултат и всъщност нищо не е се променя. Лукашенко продължава да бъде същият параноик и квази диктатор. Това ни поставя пред същинска дилема дали да се ангажираме, дали да се дезинтересираме Срещнах се и аз с представители на гражданското общество, един опозиционер, дори срещнахме се в Братислава всъщност и се оказва, че и самата опозиция е разделена относно това какво трябва да прави. Ние в нашата политическа група бихме е, препоръчали да се дезинтересираме, да се отдалечим малко за момента, докато нещата не се изяснят, особено по повод на е, човешките права не смятам, че трябва да отхлабим е, хватката и е, санкциите. Наистина е, сме за повече за повече, но трябва да видим първо това повече от другата страна, преди да преминем към нашето повече. За съжаление, това е жалко, тъжно за местното население, за беларуските граждани но все още чакаме резултати преди да се ангажираме в по-голяма степен. Разбира се, че нямам нищо против за смягчаването на визовия режим, особено за опозиционерите и ключовите фигури. Благодаря. Господин Галер, благодаря. Много от нещата бяха казани, няма да ги повтарям тук. Аз също искам да благодаря на докладчика за откритостта, за възможността да обсъждаме доклада. Мисля, че той много правилно очерта основните теми, по които трябва да се разговаря по едно А за мен е много важно подчертаването на необходимостта от безусловно и незабавно освобождаване и рехабилитиране на политическите и гражданските права на всички политически затворности. И освен това съм съгласен с това, че обвързването с, на подобряването на отношенията с изпълнение на определени условия е разумно, защото наистина са необходими политически реформи. Това, което искам да подчертая тук, да изтъкна тук, защото горещо го подкрепям, е контакта с гражданското общество. Ние наистина трябва да предприемем усилия за намаляване на цените на таксите за визи. Защото скъпите визи никак не насърчават между човешките контакти. Можем да ги насърчим, ако намалим значително цените на визите и това ще е от полза на хората, а не на режима защото хората, които идват тук, ще се връщат от дома с нови впечатления, с нови контакти от Европейския съюз. Много е важно да се намесим някакси оперативно, изпълнителски. Благодаря. Господин Бузик има думата. Е, Благодаря, господин председател. Аз също желая да изкажа благодарност на докладчика за подготовката на този доклад. Може би ние бихме могли да представяме различни позиции в залата и това често се случва, но е важно да бъдем в открит диалог и всеки да може да изрази своята позиция. Този доклад включва много неща. Също се говори и за нашата откритост по отношение на Беларус. Естествено, в Беларус ситуацията е такава, че от една страна следва да се поддържа контакта с компетентните органи, но от друга страна се вижда как се очертава реакцията срещу тези, които на място протестират срещу режима. На тях ние също искаме да помогнем и те очакват нашата помощ. И така е било винаги, когато ние говорим примерно за Западните Балкани, за източното партньорство и когато трябва да изразяваме нашата позиция по отношение на определени арабски държави. Така че тази ситуация се наблюдава често. Ние обаче няма да изготвяме нашия доклад под диктата, ако мога така да се изразя, на опозицията. Вероятно е по-добре да се доближим до опозицията, е, защото има е, доста ситуации, в които наблюдаваме жестока и безкруполна диктатура, така че е, мисля, че не е добре да се избягва опозицията. Смятам, че в доклада трябва изрично да се посочи, че ние Следва ясно да очертаем целите си в Беларус. Ние трябва да сме на страната на населението. Същевременно обаче трябва ясно да покажем на правителството, че нашите дейности и въобще действията ни срещу компетентните органи там трябва да бъдат много твърди. И след като има драстично преследване на политически затворници и въобще на граждани там и нищо не се е променило, а по-скоро положението се влушава, то смятам, че Ако отстъпим в нашите твърди искания спрямо компетентните органи, това би било погрешен знак спрямо населението на страната. Така че, нека да кажа още веднъж, всички благодарим на докладчика за този доклад. Той е добра основа за дискусия, можем да изразим нашите различни позиции. Мисля обаче, че този доклад и изисква определени изменения в посока заемане по-твърда позиция спрямо е, компетентните органи спрямо публичните органи в Беларус. Още веднъж искам да подчертая нашата открита позиция спрямо населението на Беларус. Ние сме за директни контакти и този сигнал трябва да бъде ясен. Аз наистина съм убеден, че възоснова на това, което докладчикът е разработил и включил в доклада, ние бихме могли да внесем някои нови моменти, някои изменения, така че да изпълним позицията си спрямо Беларус. И още веднъж искам да повторя, не става дума за това да а, ни нашепва опозицията в Беларус каква позиция да вземем. Не, ситуацията в Беларус е много тежка и затова ние трябва да имаме нужната интуиция при всички наши мерки, при всички наши дейности, да подкрепяме онези, които са в конфликт с режима в Беларус. Благодаря. Благодаря, господин Бузек. Сега давам думата на господин Петеринг, следващия председател в залата. Благодаря. За мен е чест да говоря след господин Бузек. Искам да благодаря на колегата Палецкис за този доклад. Ние сме задължени не само политически, но и морално да застанем на страната на хората в Беларус. Ако се повтарям, извинете ме, но държа да подчертая следното. В Вилнюс, литовската столица, има а, Европейски университет а, за хуманитарни науки. Там следват беларуски студенти и аз апелирам да продължим да се грижим за тези хора от името на парламента, както да бъдем във връзка с тях, така и да ги подкрепяме финансово. Последния път, като бях във Вилнюс, те ми казаха, вие в Европейския парламент не ни забравяйте, все един ден искаме и ние да живеем в свобода и демокрация. Ако, ня... Ако колегата Палецки не го е казал, а, нека да го подчертаем. Благодаря на господин Петеринг. Господин Сариуш Волски. You, <clears throat> Sometimes... Благодаря, господин председател. Понякога сме твърде дипломатични и това води до там, че в някои случаи нещата не функционират. Затова искам да се изкажа съвсем ясно. Не съм съгласен с текста на доклада, който е изготвил докладчика. Както посочи господин Палецки, Европейският парламент много пъти е разговарял за Беларус и през последните години особено интензивно. За първи път обаче докладът изхожда от пост извинете, по-скоро се отклонява от основната позиция на парламента. Аз не искам сега да се спирам на отделните части на доклада. Има, разбира се, някои от тях, които са добри. Мисля, че повечето е, части на доклада са добри, но някои не са добри и за това искам да говоря сега. Не става дума за това, че ние се отклояваме от е, позицията на Европейския парламент през последните години. Дори два гряха се е, установяват тук и това противоречи на начина на работа на Европейския парламент. Това би означавало, че до сега позицията ни не е била кохерентна. Става дума за действителността в Беларус. За първи път докладчикът на Европейския парламент застава на страната на официален Минск и казва, че ситуацията с правата на човека и демокрацията се е подобрила, но това не е вярно. Тук се предлага отмяна на санкциите по отношение на Беларус които бяха наложени единодушно от Европейския съюз. Аз мисля, че е, целият Европейски съюз, е, цялата му позиция се подкопава по този начин и също така доктрината, нашата политическа доктрина. Например, е, е двойна проверка, също така недемократични позиции на правителството и открито спрямо гражданското общество. Ситуацията с правата на човека и демокрацията не се е подобрила и няма никакви указания за промени. Когато погледнем фактите, когато видим потискането на демократичната опозиция и поставянето на много хора в затвора, също така и господин Сгарецки, носител на награда Сахаров. Просто ние виждаме, че там наистина има много политически затворници и то до настоящия момент. Консенсуса който е постигнат по всички политически партии, се състоеше в това, че нашата червена линия преминава до политическите затворници палата. Това не се признава от Европейския съюз и всъщност ние не сме единствените. Имаме много големи резерви по отношение на източното партньорство, но палата не се признава от нас. Преди два дни аз бях на заседанието на Евронест е, бях в ръководството и съвсем ясно беше изразена позицията на Евронест. Това, там присъстваха и е, депутати от Европейския парламент и от партньорските страни. Е, Евронест се отнася много критично към ситуацията в Беларус. Не е случайност, че шест представители на гражданското общество и на опозиционните партии и е, техни водачи, които сега са в е, затвора, биха нарекли тази част на доклада скандална. Вие, господин докладчик, посочвате принципа повече за повече, more for more, но вие предлагате повече за по-малко, more for less. И аз е, искам да апелирам към депутатите, към новите, от новите държави членки, които си спомнят за тяхната борба за свобода и демокрация и, е, когато, и които получиха и очакваха на времето, разбира се, подкрепа от от Запада да си припомнят каква е била тази морална подкрепа. Ние се чувствахме излъгани, когато не получихме тази подкрепа. Благодаря, господин Прара. Благодаря, господин председател. Няма да отнема много време, защото повечето колеги казаха това, което имах да казвам, но имам въпрос към докладчика господин Палецкис и той е свързан с това, което току-що каза и колегата Сариуш Волски. Съгласно доклада, през 2012 година там е имало подобряване на положението с спазването на човешките права. Господин Палецки, бихте ли пояснили за какво става въпрос? Аз съм малко изненадан от прочетеното в доклада. Нямаше да се изненадам, ако беше написано, че се е влушило положението с спазването на човешките права. Но сега съм много опитан да разбера от господин Палецки как е стигнал до тази мисъл, а именно изречението, че през, 1000, през 2012 година положението се е подобрило. Господин Лансбергис. Благодаря, господин председател. Няколко бележки. На първо място ясни са намеренията на доклада относно политическия диалог. И идеята за премахване на забраната за издаване на визи за някои висши ръководни кадри на правителството не е от вчера. Но аз смятам, че това не е много уместно при положение, че нещата не се развиват в желаната от нас посока. Затова аз смятам, че трябва да има такъв черен списък и той дори да бъде разширен. Имаме ръководители на официален или ръководни длъжности на официален Минс, които са вече включени в този списък. Аз не, смятам, не само смятам, че той трябва да продължи да съществува, а и да се разшири, докато няма осезаеми прояви на напредък. След това трябва по-ясно да се разпише в доклада частта, в която става дума за реформи на избирателния закон. Там няма, там няма просто избори, така че за какъв избирателен закон говорим. И по-скоро друго е нужно тук да тласнем беларуските власти по посока организиране на избори вместо организиране на подбори. Там няма е, избори, там има подбор на кадри. И така, само говоренето не помага. Защо да не назоваваме нещата с истинските им имена. Защо да говорим за избори, когато там такива просто няма? Сега, по въпроса за националните малцинства. Има препоръка да се създадат еднакви, равни условия за всички. Тук обаче става дума просто за оцеляване или за неоцеляване на литовските мълцинства в пограничните райони. Тук изобщо не става дума за равни условия, а за оцеляване. Чисто и просто. Има региони, в които се строят електроцентрали, ядрени електроцентрали и най-малкото, което можем да очакваме е, че демографията, економиката на региона ще се променят коренно. И това, според мен, е начин да бъдат изтласкани мълцинствата там. Така че, Нека отново ясно да изискаме от Беларус да прилага изискванията за безопасност на препостроителството на АЕЦ, преди да започнат строителството на електроцентрала на 30 км от Вилнюс, е, столица на държава членка на Европейския съюз. Това трябва да бъде считано от нас за неприемливо и изобщо не трябва да се споменава, даже не трябва намек да се прави. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Нека сега да приключим е, разговора и обсъждането. в, в нашата делегация не сме имали възможност подробно да обсъдим този въпрос до момента, но доколкото разбирам от а, дискусията става ясно, че много от членовете на тази комисия не споделят възгледите на докладчика. Сега виждам, че е предвидено срокът за внасяне на изменения да изтече още следващата седмица на 5 юни. Питам се дали не е по-разумно да отложим този срок, така че докладчикът да може да разговаря и с останалите делегации. Знаете колко е неприятно за един докладчик докладът му да не намери мнозинство и да бъде отхвърлен от членовете на комисията. Разбира се, че разбирам и раздразнението, защото много от нас а, имат усещането, че каквото и да опитваме, е, нищо не въздейства, нищо не сработва. И затова може би трябва да се попитаме дали да не променим курса. Но така, точно преди летните отпуски, да бързаме. Не виждам защо да прибързваме. Би трябвало да отложим срока за измененията и гласуването да не бъде още през септември в пленарната зала, защото темата е много важна. В момента, т.е. няма да стане добре, ако този доклад бъде отхвърлен, а се боя, че точно така ще стане, след като изслушах реакциите. Благодаря за това предложение бихме могли наистина да удължим срока за измененията до 12 юни. Моля, внасяйте ги на английски язик. Сега госпожа министърът вече е тук. Само едно изречение. Да, наистина трябва да го отложим. Даже е, не само за септември, а и октомври, защото трябва да се произнесем дали да каним или не Беларус на среща на върха. Благодаря. Господин докладчик, съвсем накратко. Да, съвсем накратко. Е, както казах, дебатът бе разгорещен. Благодаря на всички взели отношение по него. Чудесно е, че всички взеха отношение, бивши председатели на Европейския парламент, включително има резолюции, има е, документи от всякакъв характер, в които реагираме постфактум на отрицателни събития в страната. Сега за първи път обсъждаме положението и това е стъпка напред, според мен, за Европейския парламент. Сега, що се отнася до някои тълкования, просто смятам, че не всички са успели достатъчно задълбочено, няма ли са време да прочетат доклада, защото това, което казаха, просто не отразява правилно същината на доклада, а пък това, което казах вече, сега мога да го повторя относно въпроса на господин Лансбергис, но мога и в двустранен разговор да му да го направя. И аз съм за увеличаване на срока за представяне на изменения, но пак повтарям и аз, хубаво е да изработим тази позиция преди среща на върха в Вилнюс. Двете, двете цели са взаимно свързани. Знам, че нямаме време. Благодаря на всички взели участие в обсъждането, особено на докладчиците в е, Сянка. Господин Проташевиц е един от моите събеседници, беше такъв до сега. Ще продължим да обсъждаме позициите си и със сигурност ще намерим ползотворен тон на диалога и начин да изработим изменения по начин, по който всички да намерят удовлетворение и да видят изразени, да сметна, че позициите им са изразени. Благодаря. Председателя, чудесно. 12 юни на обяд е крайният срок за представене на измененията. От там нататък ще видим как да разпишем графика. Now we close this, uh... И така приключваме тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата с, с министър, госпожа министърът на външните работи на Бангладеш. Прекратяваме за малко заседанието.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 трябва да обсъдим тази толкова важна точка, а именно става дума за размяна на мнения с госпожа външния министр на Бангладеш, Дипомони. Ще говорим за последните събития в Бангладеш. Искам да ви приветствам със сърдечно добре дошла. Още повече, че вие сте първата жена министър на външните работи на вашата страна. Същевременно, вие сте една от е, двете от двамата генерални секретари на е, правителствената партия, на управляващата партия, Ангелик, и това показва, че вие можете да оказвате особено влияние върху събитията във вашата страна много извън рамките на това, което е свързано с длъжността на министъра на външните работи. Вие, е, ние ценим е, вашата голяма ангажираност по отношение на здравната политика, правата на жените и социалното развитие, това, което сте направили в миналото, поради което можем да проведем дискусия с вас по настоящата ситуация в Бангладеш, например в текстилната индустрия анаплаза билдинг и също така въпросите свързани с социалните стандарти, стандартите за трудовите права, търговската политика, възможностите за развитие и насърчаване на Бангладеш и как можем да свържим всичко това с а, нашите отношения с вашата страна. Разбира се, а, ние проявяваме голям интерес към актуалните събития във вашата страна. Ако съм правилно информиран, до края на тази година вие ще проведете избори в а, Бангладеш и за това се радвам, че днес имаме възможност да разговаряме по тези интересни теми. Госпожо министър, давам ви думата. Excellency, Mr. Уважаеми господин Елмар Брок, уважаеми, много уважаеми дами и господа евродепутати, добро утро! Нека да започна най-напред с израз на своята признателност за това, че днес имам възможност да говоря пред вас. Много от членовете на вашата парламентарна комисия са били на посещение в Бангладеш, други са изразявали ангажираността си с нас по друг начин. За съжаление, Бангладеш не винаги е новина заради положителни, хубави новини, а заради бедствия или катастрофи. Разбира се, има много повече неща, за които можем днес да ви разкажем за Бангладеш. Може би от вас сте запознати с, други факти, свързани с историята, културата и гражданското общество сега аз ще си позволя да ви разкажа и някои други факти. След, преди 42 години Бангладеш изплува от ем, кръвопролитията на една страховита война и имаше много съмнения за това дали една такава малка и бедна държава ще успее да се наложи. Но успяхме благодарение на таланта и ентусиазма на е, хората, които обитават тази страна напредваме напред и нагоре. Около 6% бе е, ръста на нашата економика през последните години, докато останалия свят е, пропадаше от една криза в е, друга. Има много потенциал за развитие в нашата економика и за напред. Социалният сектор също бележи успех понякога даже преждевременно стигаме до постигането на цели. Мога да ви кажа, например, че бележим прогрес относно намаляване броя на детската и майчина смъртност и на отпадане от училище на ученици в юношеска възраст. Много от момичетата се записват вече в училище и дори постигат по-добри резултати, имат по-високи оценки в началното и средното образование. Това води до повече жени ангажирани в селското стопанство или пък в сферата на услугите и на промишлеността. Преди години това бе немислимо. Никой не можеше да мисли за такъв вид социален прогрес. Стигнали сме до тук, защото социалният прогрес бе комбиниран с, с економи, економически ръст, така както сочат специалистите. Бих, успяхме да стигнем до където сме стигнали благодарение на използването на местните ресурси, на местното знание. Например, за управлението на катастрофи и природни бедствия тази, този месец получихме признание за това как успяхме да се справяме с тропически бури, като при последната загинаха само 30 души. Това се дължи до голяма степен и на ангажирането на младото поколение, а и на благодарение на чуждите инвестиции, чуж, директни чужди инвестиции, които се вливат в нашата и економика, както и на развойната иноваторска дейност. Разбира се, има много повече цифри, които може да прочетете в научните доклади. Това от моя страна бе само кратка справка. Сега по отношението на нашите връзки с Европейският е, съюз. През миналия месец отбелязахме 40-та годишнина от нашите ползотворни отношения. Те са все по-дълбоки и все по-разнопосочни. Заедно ние представляваме важни партньори едни за други. Европейският съюз е нашият главен економически партньор, а и освен това нашият, нашата експортна дестинация номер едно. Подписахме наскоро споразумение за сътрудничество свързано с социално-економическо развитие, економика, економическо развитие, екологическо развитие, продоволствена сигурност и опазване на човешките права. През декември 2012 година започнахме и политически консултации в определен официален формат. Разбира се, основополагащите принципи са демокрация, върховенство на закона, за читане на човешките права. Това ще, ако продължи да бъде така, ще ни позволи да работим заедно и в международен аспект по толкова важни въпроси, като борбата срещу тероризма и климатичното изменение. 56% от нашият експорт идва в Европа. Това вече го казах. От, през последните десетилетия, например, разнообразихме много палитрата на стоките, които изнасяме селскостопански продукти, инженерни продукти, включително софтуер, не само дрехи и обувки. Това отразява промените в нашата економика и отразява и факта, че се ползваме от специално митническо отношение, от специален митнически режим около 20 милиона души е, жив, са свързани с, с индустрията, с производството на стоки и услуги, които, както вече казах, е, са износ, изнасяни в Европейският съюз. Растежът в промишлеността през последните години доведе и до социални промени, освободи жените, особено от бедните прослойки на населението и ги и ги превърна в важни социални партньори, които участват почти на равна нога в живота на обществото. Това, както посочват специалистите, е израз на промяната в мисленето на самите жени. Те в момента са много по-самоуверени и проявяват желание да участват в управленските процеси. Напоследък текстилната промишленост бе на челно място в новините. През ноември имаше пожари в текстилни фабрики и в резултат на това правителството се зае в по-голяма дълбочина и с повече внимание със съществуващите проблеми в текстилната промисленост. Създаде се специален парламентар правителствен комитет за първи път по един специален индустриален сектор и проблемите свързани с него, за да излязат с предложения за конкретни мерки, да няма повторение и нови такива катастрофи. Практиката за, на ползване на подизпълнители е рискована, тъй като понякога те не прилагат мерките за трудова опас, безопасност и хигиена. А пък ние искаме да подчертаем ясно и високо, че се грижим за всеки човешки живот. Предприемаме средносрочни мерки за прилагане от всички работодатели на правилата за сигурност на работното място. Започна работа комитетът, за който споменах, е, че се е основал неодавна и от тогава насетне се проведоха стотици инспекции в е, фабрики и заводи. Това ще е, позволи, освен всичко останало, на работниците да участват в колективното договаряне. За разлика от е, миналото, Асоциацията на производителите също взима участие в този план за действие – тъй като те трябва да представят специално разрешение за извършване на такава дейност тъй като се оказа от много от проверките и инспекциите, че понякога фабриките са строени неправомерно и в нерегулирана територия. Разбира се, е, всичко това има своята цена. Около 3 милиарда щатски долара ще трябва да бъдат инвестирани, за да бъдат преведени в съответствие с всички тези изисквания, съществуващите в момента заводи. И това се предвижда да продължи през следващите 5 години. Надявам се, че потребителите в западния свят ще са склонни да платят малко повече за стоките, които ние ще им изнасяме и които ще струват повече поради повишените и подобрени условия на труд. Надявам се, че всички участници в процеса от веригата от производителя до потребителя ще участват в този процес. Европейския съюз вече участва, вече ни помага и се надявам. Обръщам се към, с призив към вас да продължите да ни го отдавате. Всъщност, ако бяхме провели този дебат по-рано, може би много по-рано, щяхме да започнем. Дами и господа, има още нещо наскоро случило се, което, е, за което сигурно сте научили а именно военните престъпления, военно, военно правосъдните съдилища работят, за да могат да издадат осъдителни пресъди на виновниците за някои от най-страховитите престъпления срещу човечеството. Моля ви да се запознаете с съдебните е, решения, за да се убедите, че делата протичат в е, възможно най-обективни условия, няма политически натиск. Нито един от виновниците не е бил изправен на съд по причини свързани с е, политически пристрастия, а единствено и само с военни престъпления от времената на нашата война за освобождение през 1971 година. След 4 е, десетилетия независимост, е време вече да сложим край на безнаказаността в Бангладеш. И аз често пледирам за това. 40 години след тези престъпления милиони все още жалят за загубените си близки и роднини и чакат правосъдие. Съдилищата ни уверяват, че никой, който е обвинен в такива страховити престъпления, няма да и убегне правораздаването. Ще се сложи край на безнаказаността и в укриването на истината. Надявам се, че това ще помогне на жертвите да намерят утеха и раните им да зазраснат по-скоро. Разбира се, тези съдилища и съдебните процеси са абсолютно открити и всеки може да присъства на гледането на съдебните изслушвания. Извинете. Геноцидът е ужасяващо престъпление, което освен с жертвите си има оказва дългогодишно влияние и върху техните роднини. Това е записано в международните правосъдни стандарти. По въпроса за смъртната присъда за виновниците е обект на дебат и дали да продължи да съществува в, нашето, в нашата правосъдна система или не. Разбира се, Европейският съюз е поканен да участва в нашият съдебен процес, в работата на нашата правосъдна система, която ще продължи да бъде правосъдна и отчетна. Нека да ви напомня за промените, които се проведоха на нашия континент през последните 60 е, години. Все пак военните престъпления продължават да бъдат отворена рана в е, живота на обществото и да предизвикват отчуждение. Тази, тази година, през януари месец, започна работа в военният съд, свързан не само с конкретни военни престъпления, а и с просъществуващи и до момента осквернявания на паметници или религиозни светилища. Тъй като в крайна сметка това се отразява на вътрешната сигурност в страната. Разбира се, нашите правоприлагащи и правоохранителни органи са свързани и въвлечени в работата на съдилищата. Анализаторите показват, че в крайна сметка това ще даде резултат в борбата срещу този своего рода тероризъм през март месец наблюдава, отчетохме нарастване на крайните ислямски групировки и това се дължи на мюсюлманските училища, които процъфтяват напоследък в Бангладеш. Разбира се, има възможност за участие и за различен вид обучение, но ако искаме да останем обективни спрямо всичко, което ни заобикаля, трябва да отчетем, че това може да се изроди в терористични и крайни настроения както и в нарастване на насилието. Има операции на правоохранителните органи, които целят именно това контрол, на този вид пропаганда, която вече започва да се води и в социалните мрежи. Сега, когато Бангладеш започва да нараства социално и, економически, бих искала да призная, че европейският бизнес е един от главните фактори за това. И това се отразява в посещенията на много бизнес делегации в Бангладеш. За съжаление, можем да стигнем понякога до извода, че не винаги всички се вълнуват в еднаква степен от социалната страна на економическият процес. Нашата Конституция повелява, че Бангладеш трябва да остане светска държава, която да защитава в максимална а, степен принципите, в името на които Бангладеш бе освободен през 1971 година. Сега времената, които ни предстоят, ни подлагат на изпитание. Имаме нужда от партньори, имаме а, нужда от подкрепа. Дами и господи, господа. И в заключение бих искала да ви обърна внимание на бъдещите избори. Има в ход по този повод изменения, поправки на Конституцията. Никога правителството не е избягвало или не се е криело от политически диалог. Даже бе отправено специално предложение към опозицията за водене на открит дебат преди изборите. Правителството е открито и готово да посрещне иномислещи и да ги изслуша. Разбира се, ако всичко остане в рамките на конституционният дебат. Министър-председателят дори прави още по-широка стъпка напред, като гарантира подкрепа на своето правителство на работата на Централната избирателна комисия. Участниците в избирателния процес произлизат от различните политически сили в страната. Не, няма много яснота по така нареченото пето изменение на Конституцията, което се налага поради едно съдебно решение на Върховният съд. Разбира се, Върховният съд издава съдебни решения, които са необратими, следователно единствено възможното решение е да се приложи въпросното изменение. Тъй като, освен всичко останало, това изменение ще заздрави изборната среда протичането на изборният съвет е, процес, тъй като това ще се отрази на провеждането на бъдещите избори. Нека да се похвалим, че при предходните избори всичко протече съвсем прозрачно и плавно и нямаше нито едно оплакване. Надяваме се, че сегашната Централна избирателна комисия, която е избрана чрез процес на консултации и участие от всички политически сили, ще се справи по същия начин и бъдещите избори ще протекат по същия начин, за да може крайният резултат да отразява желанието на гражданите. Това е пътят, който ще ни доведе до един здрав демократичен начин на управление на страната. Надявам се, че международната общност ще бъде на наша страна и ще ни помогне да проведем изборите си при липса на насилие. Отваряме вратите си за подкрепа за наблюдатели от Европейския съюз или откъдето и да било другаде. Вече текат всъщност преговори за това как да бъдат изпратени преди, по време и след изборите на такива екипи от е, наблюдатели. Като млада економика, ние сме изправени пред своите собствени предизвикателства и ограничения. Това всъщност не е типично само за нас. То, примери за това има много в историята на демокрацията. Надяваме се, че и ние ще бъдем някога такъв пример за добре подреден конструктор, за добре разработена програма, която да ни доведе до крайния успех, към който се стремим. И с това искам да приключа и да ви благодаря за вниманието. Нека да чуем първо заместник е, ръководителя на делегацията за Юго-Источна Азия. Заповядайте. You have Three. Is that okay? Or Honorable Minister. Почитаема госпожо министър, уважаеми господин председател на комисията, дами и господа, напълно основателно посочихте, че, за съжаление, Бангладеш обикновено попада в медиите по неприятни поводи. ситуацията е сложна и трудна. Първо има една огромна текстилна промишленост, може би е втора по размер след тази на Китай – основно износ за Европейския съюз. От 4 е, милиарда общо бем на износа, 17% отиват в Германия, доколкото ми е известно. Естествено, че сме обезпокоени от ситуацията. Естествено, че сме разтревожени от последните две катастрофи – пожара и е, срутването на сградата. Трябва да проявим отговорност. Опитваме се, разбира се, от чисто търговска гледна точка да постигнем най-изгодните цени, нещо, което пък е, намалява маржа на печалбата за бизнеса. За съжаление обаче би следвало да подчертаем следното. Независимо от зловещата катастрофа, свързана с пожара, се случи и друга катастрофа. В интервю по CNN, госпожо министър, вие казахте, че правителството ви прави всичко, което е по силите му, за да предприеме мерки, които е трябвало всъщност преди това да предприеме, за да се предотвратят тези катастрофи. били са предприемани известни усилия, например във връзка с обсъждането на минималната заплата. Говоря все още за интервюто в CNN. Ако минималната заплата се повиши, бизнесмените, които са инвестирали в преработващата промишленост, ще започнат да се грижат малко повече за здравето и сигурността на работното място. Благодаря ви. Добър ден. Ето ме тук в дясно. Добре дошла, госпожо министър. Много се зарадвах, когато чух какъв напредък се бележи в ресора на готовото облекло. Чух също така и с голямо удоволствие как изрично почертахте светския характер на бангладешката държава, както и обещанието да работите за прозрачни, честни избори. Сега, бих искал да кажа следното, свързано с, с а, светските начала на държавата. Да ви дам пример с Пакистан. Когато светските партии не дават резултат, хората се обръщат към религиозните. Това пак повтарям, се случи в Пакистан и въпросната светска партия просто бе изтласкана от политическия пейзаж и остана само с един, едно парламентарно място. Това разбира се се случва там, не при вас, просто ви предупреждавам, че може да има такова такъв отлив. По въпроса за социално-економическите поодобрения, прогреса, който се бележи за големи прослойки от а, обществото, това мнение ли, е, това мнение споделяно ли е от широките народни маси, защото ако не е, те биха се ориентирали другаде, биха потърсили утеха другаде. Всички мерки, които подчертавате, че прилагате в текстилната промишленост, те наистина ли са сигурни и стабилни? Разписани ли са в закони? Възведени ли са в задължение, което трябва да бъде прилагано? Стандартите на МОД, те част от вашите преговорни платформи ли са или не. Вие пълноправен член на МОД ли сте или не. По въпроса сега за правото за асоцииране, правото на участие в синдикати, както и правото на минимална работна заплата. Предлагам това да бъде също застъпено в преговорите по общата програма. Ние, разбира се, от наша страна оказваме натиск върху нашите фирми вносителки и се опитваме да водим просветни кампании, за да могат и те, и е, купувачите не винаги да търсят най-ефтиното. Разбира се, разчитайте на нас. Ще свършим нашата работа. Моля ви обаче и вие да свършите вашата за доброто на работниците в този сектор. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, благодаря ви най-сърдечно, че дойдохте тук и че говорихте пред нас. С голям интерес следим събитията във вашата страна. На последното заседание в Страсбург ние приехме резолюция във връзка с Бангладеш и всички бяхме много отговорни и осъзнахме факта, че трябва да носим отговорност при тази катастрофа. Разбира се, основната отговорност се носи от отговорните лица в Бангладеш, но ние като потребители в Европа и също предприятията в Европа трябва да носят е, съответната отговорност. Тези мерки, които вие сте взели, аз се запознах с тях. В Европа от самото начало ситуацията е била такава, че прогресът в е, законодателството свързано с здравеопазването и безопасността на работното място, винаги се е явявало резултат от големи бедствия, от големи аварии в рудници и на други места. Вероятно, такава е била ситуацията и при вас. Въпросът ми е, имате ли в вашата правна система нещо свързано с ракетите? При тази ужасна драма, стана ясно едно. Имаше множество доставчици и е, беше изобщо невъзможно да се намерят е, отговорните лица в случая. След това, във връзка с предприятията, искам да посоча нещо. Е, Предприятията, които не подкрепиха споразумението, което беше прието, имаше ли реакция от страна на правителството в тази насока? И още нещо. Вие сте млада държава. Как изглеждат нещата сега във вашето законодателство, свързано с безопасност и здравни условия на работното място. Вие сте лекар и вероятно тези теми са ви много близки. Сега искам да кажа нещо във връзка с военните престъпления. Тук можем само да ви подкрепим. Можем да подкрепим е, налагането на наказания. Аз сега не искам да говоря за това, че някои имат предвид основно опозицията. Други колеги по-добре могат да пояснят тези неща, но културата и историята на вашата страна е много близка до нас. Обаче ние продължаваме да бъдем против смъртното наказание. Госпожа Нейц. Колеги, от името на групата на либералите бих искал да ви поздравя с добре дошла и да ви благодаря за вашето изявление. Моята група бе сред инициаторите на споразумението за търговия с Бангладеш, особено след трагичните събития в текстилната индустрия през последните месеци. Споделям казаното от прежде говорившите. Наистина, вярно е, че, респонс... че отговорността се носи от е, много хора, не само от е, Бангладеш отговорността пада и върху потребителите, а и върху нашите контролни и надзорни системи, които не са достатъчно сериозни и стрикни в контрола си. Така че аз приветствам инициативата, която току-що анонсирахте и която аз подкрепям. Подкрепям нейното прилагане на практика. Защо? Защото е важно. Първо, за здравето и живота на бангладешките трудещи се, сред които има преимуществено жени. Това е живото спасяващо и ще продължим да контролираме този процес. По въпроса за наказателните съдилища, преследващи военнопрестъпници – след гражданската война. Наистина, ние разбира се не одобряваме не безнаказаността, но, както каза моята колега Вероник Де Кайзер и смятам, че и много други ще ме подкрепят, искам да ви кажа, че ние сме е, диаметрално против смъртното наказание. Ние се борим за мораториум на смъртното наказание. През последните десетилетия успяхме да изкореним смъртното наказание от нашите правни системи и ще се борим за това и по цял свят. Благодаря. Thank you, dear President, and thank you, dear Minister. Благодаря, благодаря, госпожо министър, че дойдохте при нас. Искам да ви поздравя за всички постижения, не само по отношение на економическия ръст. Ви успяхте да намалите детската смъртност, създадахте по-добри условия за жените, подобрихте положението в областта на научната и изследователската дейност. Аз също съм лекар Познавам много лекари, познавам дори университета, в който вие сте следвали, Джон Хопкинс, самата. Аз съм учила там. Аз също съм прекарала част от следването си в Лондон. Имаме много общи неща. Вие наистина ще бъдете мой пример в публичния ми живот. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо, госпожо министър, искам да ви изкажа моето най-дълбоко съчувствие по отношение на всички пострадали от катастрофата. Сега ми позволете да кажа още нещо. Повече от 1 милион души от Бангладеш живеят в Европейския съюз. 150 хиляди живеят като британски бангладеши т.е. живеят на територията на Великобритания. Те са активно население, също и в моя избирателен район в Лондон. Вашите съотечественици са силно представени в нашите страни и аз бях ръководител на делегация в Бангладеш, бях много впечатлен и се надявам да повторим това посещение. Вие наистина предоставяте най-доброто от Бангладеш. Е, също така е, се спазват в особена степен правата на жените и правата на човека като цяло. Също така е впечатляващо това, което е, сте направили в сферата на образованието. Вие сте чудесник, посла... чудесен посланник на вашата страна. Вие защитавате високите стандарти в публичния живот. Наистина аз мога само да ви подкрепя е, с всички сили и да ви изкажа моето признание. Позволете ми още нещо да отбележа. След изборите в Пакистан и след е, е, тежкото и динамично развитие в отношенията с Пакистан и Индия през последните десетилетия, нещата на пръв поглед се подобриха. Министър-председателят Шариф иска да подобри отношенията с Индия. Там също е, виждаме напредък. Как е, виждате следващите една-две години вашата дейност като министър на външните работи? Резолюциите? които са подписани също така въпросът с Бирма. Как е, виждате тези неща? Искам да добавя още нещо. Не трябва да има безнаказаност, що се отнася до е, геноцида. Аз посетих вашият национален музей и съм също горд е, с е, героите в освободителната борба. Е, най-тежките престъпления срещу жени, деца, инди, будисти, е, всички тези престъпления не бива да се забравят. Вие ще трябва да е, а, преработите тази част от вашата история. Много хора там са попаднали в немилост. Аз мога само да повторя още веднъж, че се надявам, че вашите предстоящи избори ще бъдат честни и справедливи. Още веднъж моето голямо признание. Благодаря. Министър, you have the floor. Госпожо министър, давам ви думата. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Аз съм много развълнувана от а, любезният ви любезното ви отношение и подкрепата към моя народ, към моето правителство, към мен самата. Благодаря ви. Отговорът Отговорът дали сме пълноправен член на МОД и дали подписваме конвенциите, да, наистина сме. И нашето законодателство вече е абсорбирало по-голямата част от законодателството на МОД. Остават все още някои правни разпоредби моето правителство, когато бе в опозиция преди 2006 година предложи 52 изменения в именно тази посока, които за съжаление бяха отхвърлени. Тогава просто напуснахме пленарна зала в парламента в знак на протест. Тези изменения бяха в нашите предизборни обещания. И откакто дойдохме на власт през последните три години, всъщност работим по посока на обединяване на усилия на всички участници в този процес. И сега сме предложили изменения към закона трудовият закон от 2006 година, който е вече подписан от правителството и се очаква да бъде гласуван на 30 юни на следващото пленарно заседание на нашия парламент. С други думи, надяваме се, че нашите постоянни връзки с МОД ще ни позволят да затворим съществуващите вратички съществуващи за момента. Защо? Защото разбираме, че това са основните градивни елементи на сигурността и на безопасността на трудещите се и на промишлеността като цяло. На въпроса за подизпълнителите. Да, ще се заемем с това Нека да бъда съвсем откровена с вас, ако позволите. Всички са съгласни с това, че трябва да има правила, особено купувачите. Когато обаче е, се стигне до конкретна сделка, тези купувачи, разбира се, предпочитат по-ефтиното, а подизпълнителите са по-ефтини. Това, което прави правителството в момента и не само правителството, а и синдикатите, всички работодатели, представители на трудещите се, представителите на Европейския съюз, които са ангажирали с контрол на този процес – по самите подизпълнители участват в този глобален процес на просвета за това, че трябва да се спазват правилата за сигурност и безопасност на труда. Това, разбира се, няма да стане е, нито днес, нито утре, но ще стане в едно разумно бъдеще. Имаме вече проекто закон за охрана и хигиена на труда. Почти готов е началният му вариант – и до седмици, даже не месеци, ще бъде гласуван. След като бъде прият, всички инициативи, всички дейности, които могат да бъдат стартирани в изпълнение на този закон, със сигурност ще предизвикат желаните промени. И всички всъщност ще бъдете свидетели на този процес, надявам се, до година време. По въпроса сега за смъртната присъда. Смъртното наказание Разбира се, че разбираме вашето становище. Уважаваме, зачитаме тази ваша позиция. Нека сега обаче да кажа, и че няма все още постигнат консенсус за премахването на смъртната присъда, не само по разни други места на, от световната география и в някои западни държави. В момента сме в процес на преструктуриране и реформиране на нашата цялостна наказателно-правна система и смъртното наказание със сигурност ще бъде един от въпросите. Смъртно наказание се предвижда единствено в случаите на особено ненавистни престъпления, които, слава Богу, не се случват често. Само в случаите на тези човеконенавистнически престъпления се предвижда смъртно наказание. Разбира се, взимането на такова решение за налагане на смъртно наказание се взима в кон- контролирана среда. Надявам се, че ще разберете, пледирам към вашето разбиране на факта, че това е част от нашата наказателно-правна система. И използвам тук да ви кажа е, за нещо, което се случва напоследък в Бангладеш, когато Международният наказателен съд излезе с присъда за доживотна, доживотно лишаване на свобода на един военно престъпник, в Бангладеш се роди едно спонтанно младежко движение. Стотици, хиляди млади хора, събиращи се в центъра на градовете, така нареченото Шаба движение, и те протестираха в продължение на месеци, на два месеца и дори в момента продължават. Разбира се, не стоят да протестират 24 часа, идват и е, се прибират в знак на продължаващ протест, Та, те протестираха и задаваха въпроса защо някой, който е осъден за смъртта на 344 души, бива наказан с доживотно лишаване от свобода. И въпросът, който задаваха е колко още трябва да убие, за да бъде убит самия той. И това движение повсеместно обхваща цялата страна. По-голямата част от хората споделят чувствата им. И затова ви моля да разберете и вие чувствата на жертвите, на техните роднини. Освен жертвите, освен 3 милиона загинали, има десетки, стотици, хиляди жени, които са изнасилени. И тази открита рана кърви и гнои през последните 40 години. Погледнете и вие нещата от тази гледна точка. Благодаря, Чарлз, за въпросът свързан с външната дейност, с външните ни работи и сравнението с Индия и Пакистан, ние сме особено впечатлени от жеста на новоизбраният министр-председател на Пакистан спрямо Индия, както приветстваме и топлият прием, който този жест намери в самата Индия. Разбира се, мирът е нужен на всички ни. А за мир и сигурност е нужно преди това усилие. Когато нашият министр-председател през януари 2009 година пое е, вторият си мандат, тя се обърна към всички съседни държави с призива за борба с общия враг. И общият враг в региона е бедността бедността и мизерията. Така че всички имаме обща цел да извадим от бедността всички тези, които заслужават достоен друг живот. Така че нека да ви кажа небезизвестна, с небезизвестна гордост, небезизвестна гордост, че благодарение на усилията на нашията министър-председател, определено се върви по посока на обща борба с, с, срещу бедността. Всички сме заедно, вече не сме едни срещу други, така както бяхме в миналото. Бангладеш ще продължи да играе тази си роля в региона и отвъд него, в името на установяването и опазването на мира. Борба срещ за установяване и заздравяване на демокрация и достоен живот за своето население. Малцинството Ринга, наистина те от три десетилетия са в това положение, но спомените ни от 1971 година, когато 10 милиона от нашето население избяга като бежанци в Индия, то и ние се опитваме по същия начин да отвърнем на Рохинга малцинството, което бяга от Бирма, от Миянмар и влиза на наша територия. Опитваме се да бъдем гостоприемни към тях. Имаме 29 000 регистрирани бежанци в два лагера, където заедно с съвета за бежанците на ООН и други наши организации се опитаме да им помогнем. Разбира се, освен тези контролирани лица, има много други представители на Рохинга етноса, които са влезли нелегално. Особено в тази част на света, където са едни от най-гъсто населените държави на планетата, не може да се е, да се води отчетност и контрол, а и не могат повече да се поемат. Просто няма физическа вместимост. И така и заявихме, че просто не можем да посрещнем повече бежанци. Това вече се обсъжда с Миянмар на двустранна основа за евентуално репатриране на рухинга етнически лица. Никого не сме пратили силом обратно. Просто обаче не можем да поемем повече. Това е официалната позиция на правителството. Това е голяма тегоба за нас, не само економическа, екологична и свързана с опазването на вътрешния ред, а и просто с чисто формален аспект, защото много от рухинга лицата преминаха през наша територия и след това излязоха от нея и се наемат в съседни или по-далечни държави като наши граждани, хвърляйки понякога а, сянка върху доброто име на бангладешките наемни работници, които се, рабо... които се трудят вън от територията на нашата страна. Така че разчитаме на подкрепа и разбиране от страна Миянмар за разрешаването на този въпрос. Е, Рохинга трябва да получи приемане, трябва да получи признаване на правата си като малцинство в собствената Миянмар. Там трябва да има социални и економически условия за оцеляването на е, тези е, граждани. Ето това е част от нашата работа с нашите съседни държави като цяло и с Миянмар в частност. Надяваме се, че и тук ще проявите разбиране към нас. Благодаря ви отново. Благодаря отново на всички. За това, че сте до нас в тези времена на трагедии, които се случват една след друга, една след друга. Работим с твърдото намерение да сложим край на тази злостасна поредица. Разбира се, че имаме още много, най-вероятно още много несигурни сгради. Това е просто наследство от безчинствата, ширещи се, ширили се в страната през продължение на десетилетия. Страна излязла от граждански е, конфликт, от е, геноцид. Така че, за съжаление, сигурността в строителството не е била сред приоритетите на тези, които не са се свенили да отнемат човешки живот. Радваме се, че Европейският парламент е на наша страна и ни подкрепя. Благодаря ви за това. Thank you very much, Minister. Благодаря ви много, госпожо министър, за богатата информация, която ни поднесохте. Благодаря ви и за готовността да споделите с нас своите мисли за трагичните събития. Мисля, че такива нещастия могат да се избягват в, за в бъдеще и това не е задача единствено на вашата страна в Европейския съюз. Също трябва да проведем дискусия на тази тема, защото нашите компании, които се опитват да продават изгодно в Европа своите продукти, също носят част от отговорността те трябва да се придържат по, към определени правила и да изискват спазване на условията за труд съгласно е, разпоредбите на МОД. Ние ще се занимаем още по-отблизо с темата. Надяваме се, че заедно можем да постигнем положителен резултат, защото работниците се нуждаят от тази работа, но условията, при която я вършат, трябва да се подобрят. Ние, европейците, не бива да използваме факта, че ситуацията в вашата страна или в друга страна е по-лоша, отколкото при нас. Ние трябва да поемем своята част от отговорността. Благодаря. Thank you so much. Thank you. It's a um, um, book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 Now we come to the real highlight of our three сега преминаваме към кулминацията на тридневната ни сесия. Това е докладът на господин Едуард Кукан. Благодаря, господин председател. Много правилно се изразихте. Уважаеми колеги, на 29 и 30 април се проведе шестото заседание на Парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране Европейския съюз Черна гора и то в столицата Подгорица. Ние изпратихме шестима делегати, това бяха а, членовете на нашата делегация. Луначек. Before me two working sessions with our... Проведоха се две работни заседания с нашите колеги от парламента, като преди това успяхме да се срещнем и с президента, вице-президент, министър-председателя и двама министри. Всъщност нашата делегация беше първата високопоставена делегация след президентските избори, които бяха оспорвани наистина но точно когато ние пристигнахме, съобщиха окончателния резултат от изборите. Част от опозицията искаше да, възнамеряваше да бойкотира парламента и сега три от шесте опозиционни партии наистина го правят. Въпросът за изборите, разбира се, беше ключова тема в разговорите ни. Знаете какъв скандал избухна с записи на разговори. Това е и причина за, парламент, за бойкота на парламент. Изобщо този въпрос някакси засенчи разговора за корупцията, борбата с корупцията и организираната престъпност. Сега ще ви обясня. А, бяха публикувани записи на разговори от Конгреса на правителствената партия в тези разговори ставаше дума за използването на определени фондове с цел финансиране на известни поддръжници на правителствената, на управляващата партия. Представете си каква дискусия избухна. След това през април се проведоха президентските избори и разбира се скандала с подслушването. Имаше влияние. До сегашния президент беше преизбран и опозицията не призна резултата. Ето това бяха условията при които бяхме там. И отбелязваме следно. И политически, и юридически трябва да продължи проследяването на скандала с подслучването. Окончателни са резултатите на, от президентските избори и ние не ги оспорваме. Дефектите обаче на избирателната система са сериозни и това се конструира констатира всеки път, когато има избори. Това трябва да бъде преодоляно от парламента. На трето място възраженията на, парламент, на опозицията от части са основателни и трябва да бъдат взети предвид от правителството, макар че настояването им да се касират изборите и да се проведат нови е противоконституционно и ние не можем да го подкрепим при никакви обстоятелства. Ако тези проблеми не бъдат решени по демократичен път, Черна гора ще се отдалечи от е, европейския си път. Това го казахме и в парламента в Черна гора. Дипломатично го изразихме и в разговорите си с правителството. Председателят на парламента се опита опитва а, колкото може по-добре да а, допринесе за решение, решение на конфликта. Председателят на парламента като че ли е по-компромисен по отношение на исканията на а, опозицията и се стреми към консенсус. Опозицията пък от своя страна се опитва да преразгледа някои програми на управляващата партия. Е, в нашите изводи има и някои текстове за президентските избори, но обобщението е, че обществеността е обезпокоена от скандала с подслушванията и нарушенията по време на президентските избори. Няма гарантии за политическа стабилност, но пък и не може да се каже, че страната е политически нестабилна. Посещението на нашата делегация беше следено внимателно от медиите и ние се опитахме да говорим в един глас. По време на посещението си в Монтенегро разговаряхме и по много други теми, но смисля, че сега беше важно да изтъкна само най-важните от тях. А в вторник тази седмица заместник външният министр господин Фелучек беше на заседанието на разширеното бюро и ни информира, че днес ще има извънредно парламентарно заседание, посветено на търсенето на решение за това как да се постигне компромис с опозицията като целта е да се прекрати бойкотирането на парламента. Благодаря за вниманието. Uh, да, благодаря съвсем накратко. Аз съм абсолютно изпълнен с доверие <laughs> към съдържанието на доклада на нашия изтъкнат балканолог, господин Кукан. Освен това, той има и практика много повече от всички нас тук като дипломат в региона, така че аз и моята политическа група би имал нещо против. Аз не бях на изборите, само четох е, за тях и се... единството, което мога да очаквам е за в бъдеще та, този натрупан положителен актив да бъде използван при решаването на нови конфликтни а, е, ситуации. За момента па, Президентът е силовата фигура, а правителството е предимно с, с изпълнителска власт, но така или иначе няма съмнение, че ако има каквито и да били съмнения за не правомерни действия. Те трябва да бъдат разследвани, но в общи линии смятам, че всичко е протекло правомерно и че няма причини за безпокойство. Бях на среща с, мини, с министра на външните работи Лукшек, където той каза, че Черна гора е много малко компактно общество, всеки познава всеки, едва ли не проспериращо и е един от най-обещаващите кандидати за европейско членство на Балканите. Така че надявам се, че това е достатъчна информация. Смятам я за такава. Благодаря. Wurde die even answer to Mr. Tannock? Искате ли да отговорите на господин Танък? Uh, Ако някой не ви харесва доклада, има право да изрази мнение и ви да отговорите. Да, благодаря. Нямам какво да кажа. Разбрах посланието. It took note. <laughs> Хубаво, каза председателя. Разбрал сте и сте си записал. Благодаря ви на всички. Заседанието се приключва в 12 часа и след 5 минути имаме среща на бюрото в решение състав.